Господин Посълт иска думата. Уважаеми господин председател, аз ценя много вас лично и начина по който извършвате председателството. Това беше направено много добре по време на това гласуването. Аз имам молба към всички заместник-председатели да не пожелават при гласуването в четвъртък приятен уикенд, защото днес след обед имаме неотложни дебати, имаме също и гласувания, редовни гласувания и няма смисъл да си тръгват всички от тук. Моля, преди да приключи заседанието днес в 17 часа, да не се казва приятен уикенд. за последен път е, имам възможност е, да пожелая последен уикенд. Е, това не значи, че те няма да работят и даже и през уикенда. Една лепто. Господин Миколашич по доклада от Тала. Една минута. Дякую, важен Господин председател, мисля, че е тъжно, че в много държави по света, дори такива, които защитават а, човешките права, всъщност нещата са осложнени заради а, законови или административни процедури. Дори а, някъде човешките права са неосъществими на практика, защото всъщност хората, които искат да си ги защитават, биват хвърлени в затвора. Така че призовавам да използваме новите си правомощия по Лисабонския договор, за да дадем някакви насоки в целия Европейски съюз как да защитава човешките права в всички споразумения, които се изключват търговски вини или други с трети страни. А, така че мисля, че трябва да направим една процедура по оценка на съществуването на човешки права в трети страни. Мисля, че трябва също така да въвлечем бизнеса в защита на човешки права. Благодаря. Благодаря. Сега господин Кашмарек. Една минута. Господин председател, дами и господа. Госпожа Алтала изготви много добър доклад. Искам да благодаря за него. Заключението от този доклад трябва да бъдат приложени и защитата на защитниците на човешки права трябва да бъде подсилена от страна на Европейския съюз. Затова гласувах за този доклад. Имаме възможността с него да спасим живота на много защитници на човешките права. Те няма нужда да умират в името на човешки универсални ценности. Благодаря. Сега пристъпваме към доклада Клинц. Госпожа Овиерска, думата за минута. Ден е кирия Овир. Явно я няма в залата. Господин Батен, на минута. Кирил Батен е хвиги. И господин Батен, и той си тръгнал. Пристъпваме към доклада Коелю. Господин Мастел, една минута. Е е и господин Мастело си тръгнал. И така, доклада Ромева и Руеда. Е, равенството между половете в контекста на економическата рецесия. Госпожа Овирскаше думата. Тя върна ли се обаче? Не. Госпожа Овир по доклада Фигередо искаше думата, но не, все още няма. Господин Такола по доклада за спорта. Една минута. Arvoisa puhemies, Ensinnäkin haluan kiittää tästä. Господин председател, е, бих искал да изкажа благодарност на докладчика за този доклад. Е, Дорис Пот е председател на нашата комисия и това е чудесно начало на работата по темата. Аз гласувах за този доклад. Е, има някои етични правила, които липсват в момента, а това е много важно, защото един от е, проблемите в момента е, е трафика с човешки същества. Примерно, футболните отбори също участват в подобен трафик. А, трябва спорта да бъде възможно най- е, коректен, най-чист. Аз подкрепих доклада и се надявам, е, че с УЕФА можем да, скри... да, да създадем съвместно правила, които да се спазват. А, сега благодаря ви, господин Преда, по доклада за отношенията между Европейския съюз и Русия за една минута. Благодаря. Аз гласувах по-различно от моята група, по изменение 1 и 2, които бяха предложени от групата на зелените в нашата съвместна резолюция. Аз подкрепих тези изменения, защото те бяха много важни и когато анализираме резултата от среща на държавната глава, ние трябва да имаме предвид правата на човека в Русия. Имаше много широки демонстрации в Москва и виждаме, че човешките права далеч не са факт в Русия и властите в Руската федерация трябва да спазват тези основни принципи и ние не можем да се правим, че не виждаме нарушаването на правата и трябва да има правни, трябва да има дела, които да са независими от всякакво политическо влияние. Господин Керлар има думата. Келам за една минута. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да изразя подобно становище. Аз гласувах по изменение 1 до 4 в резолюцията за Русия. Вече беше казано, че това не е било работа на среща на държавните глави да се занимават е, с е, правата на човека. Но те са свързани, особено когато имаме предвид, че е имало е, демонстрации в 40 руски града през май месец, непосредствено преди да започне срещата на държавните глави. Когато говорим за свободата на събиране, събиранията. Аз също така искам да кажа и за случай Съмницки, и смъртта му и какви са причините за тази смърт. И изменение номер 3, е, където се говори за безнаказаността е, на всички, които нарушават е, човешките права и подобни неща. Благодаря ви. Аз мисля, че господин Потасевит също искаше да се изкаже по тази тема. Една минута, ако обичате. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя госпожа Отала и колегите от Зелените, които поискаха изменения, свързани с ситуацията на защитниците на човешки права в Русия. На среща на върха това не беше разисквано. Едновременно с това а, нашата група е силно заинтересована и затова гласувахме а, по изменение 3, което изразява нашето, нашите възгледи спрямо това, което става в Русия. И а, така ми се защитаваме по-добре тази идея в отношенията между Европейския съюз и Русия мисля, че човешките права трябва да останат ключов елемент в нашите преговори във външната политика с Русия. Благодаря. А сега пристъпваме към израелската военна операция срещу корабите и богата на газа. Господин Хигенс. Благодаря, господин председател. Аз съм а, се въздържах от гласуване по газа, защото резолюцията не е достатъчно силна срещу насилието, което Израел прилага спрямо а, а, газа и а, а, е, левия бряг тези, е, тези израелски атаки е, всъщност е, настроиха хората по целия свят срещу тях. Израел нападнаха хуманитарен конвой в, в нетериториални води и съответно имаше много критики, но не и от президента Обама. Обединените нации също отреагираха. Надяваме се, че ще постигнат някаква резолюция за Близкият и изток. Надяваме се също това широко движение да а, тези резолюции на Обединените нации и всеобщата критика да изградят едно по-добро демократично общество. Благодаря am votat în favoarea rezoluiei asupra situaiei din gaza însă Аз гласувах за, резолюцията за положението в Газа, обаче според мен формулировката не е напълно удовлетворителна. Важно е да се чуе гласа на парламента във връзка с това, което стана на 31 май. Е, трябва да имаме международно присъствие и да разберем какви са резултати от поручванията по събитията този ден. Европейския парламент трябва да се заинтересува за хуманитарната ситуация в ивицата Газа и да имам съвсем е, основателни тревоги за сигурността там. Так, вече мисля, че е противоречиво да искаме разследване, но времено с това да класифицираме това като нарушение на международното право, както го правим в параграф 2. Трудно е да се говори за колективно наказание в мотив се, ако искаме да играем някаква роля в Близкия изток, е, трябва ние да бъдем неутрални и безпристрастни е, е, посредници. В противен случай няма да можем да, да, да стигнем мир. Аз подкрепих резолюцията за газа. Независимо от това, аз разбирам, че емоционално най е добре балансирана. Когато ние искаме да има безпристрастно международно разследване по този инцидент, ние не трябва да се втурваме към оценки и към заключения. Ето защо аз съм против втората част на параграф номер 2, където се заявява, че това е нарушение на международното право и трябва тези, които водят разследване, разследването да кажа дали е или не. И аз съм също против мотив номер С. Против С. Госпожа Корола, една минута. Arvoisa puhemies, olen aika samoilla linjoilla. Господин председател, съгласна съм с казаното от преждеговорящите и по-специално господин Келъм. Аз лично гласувах за, въпреки че имахме наша лична резолюция от нашата група Имаше в нея точка, която не беше спомената тук. И когато НП иска да признае правото на Израел да съществува с а, сигурни граници, това е съвсем очевидно. Ни, няма нужда да а, бъде включено в крайната резолюция. Благодаря. Господин Такова за една минута. Благодаря, е, господин председател. Аз гласувах против тази резолюция, защото според мен тя не е добре уравновесена. Тя е антиизраелска и не взима в предвид глобалната ситуация. Нашите усилия са се провалили. Трябва да предпазим европейските граждани да отиват в израелска територия. Нека да не забравяме също така, че тази флотилия имаше провокативна цел. Още повече, че, беше, че се стремеше да влезе в територия, на която е наложена ембарго. От всичката информация, с която разполагам, е, че целта на тази флотилия е да се предизвика международният гняв спрямо Израел. Ние не бихме могли да подкрепяме подобна дейност, която едва ли не е тероризъм. Ние трябва да защитаваме човешките права и, и да защитаваме демократичната държава Израел. Господин Санегард за една минута. Благодаря. В тази резолюция се отправя оправдана критика към, европе... към израелската военна операция, обаче за съжаление от думите не се преминава към дела. Ако това беше Обама или ако бяхше Иран, които е, в е, международни води биха нападнали европейски кораби и биха убили правозащитници, какво ще, ще да се случи тогава? Тогава щеше да се каже, че това е тероризъм. Тук има привилегирован статут на дадена страна и ние не можем да подкрепим това. Същото не направиха останалите две страни. Те реагираха по друг начин. Проблемът с тази резолюция е, че тук се съдържат някои мили формулировки, обаче това не води към никакво действие. Това привилегировано партньорство с Израел също е, не се е, споменава, ако парламентът иска да остане е, наистина достоверен, трябва след думите да последват дела. Госпожа Сунто Дихорон, за една минута. Mm. Аз не взех участие в това гласуване изобщо, е, защото в този текст има толкова много съществени грешки, че изобщо не трябва да го има. Така че аз съм съгласна с гласуването на моите колеги от Народната партия и господин Такула, които казват, че днес да се осъжда Израел в нарушение на международното право, преди Международната комисия да е дала становище, е, или всъщност да се иска да се създаде такава комисия, е абсолютно е, излишно и не се основава на никакви е, фактически обстоятелства. Всъщност, е, ние говорим на тези, които са в флотилията, на различен език от езика, на който говорихме на гражданите на Израел и това предизвиква излишни емоции. Благодаря. Сега Босна и Херцеговина. Господин Вигенин за една минута. Господин Вигенин. Той, той не е в залата. Мире στις χώρες Κεντρικής Ευρώπης. Ο κύριος Μεστσάρος για ένα λεπτό. По доклада за наводненията, господин Мачарос. Една минута. Köszönöm szépen, elnök Благодаря, господин председател. В последно време в Средна Европа има катастрофална ситуация предвид наводненията. Реките са излезли от е, коритата си и ни е необходима бърза помощ. Много хора са загубили всичко, което притежават и аз се радвам много, че Европейският парламент осъзна факта, че трябва да предоставим неотложна помощ. За мен е важно да подкрепим а, е, тази резолюция, която направихме и за това искам да призува Европейската комисия възможно най-бързо да предостави финансова помощ за гражданите от Източна и Средна Европа. Благодаря. Уважаеми колеги, прекъсвам сега заседанието. Продължаваме заседанието в 15 часа.